гласуваме проекторезолюциите в края на а, нашия дебат. Следващата точка по дневния ред е, а, е, искане за, прек, за прекратяване на споразумението от а, Котону с а, две държави, където а, хомосексу... хомосексуалността е, а, третирана като а, Е, криминална дейност. Тази, тази сутрин е, тук в е, нашата сграда се проведе заседание и решихме резолюцията, която бъде приета, ще, ще бъде взета като ще, ще, ще, ще стане изходна точка за дискусиите на а, асамблеята, а, в която заседяват европейските парламентаристи и парламентаристите от Африка. Знаете, че и угандийците и нигерийците присъстват на това заседание. Господин Тан. В Уганда се, пред... се предвижда да се въведе много строго законодателство по тази тема и това е много раз... Е, разочароващо. Включително е, се предвижда до животна присъда за тежки случаи. В Нигерия също има подобно законодателство, което означава, че има сериозна дискриминация срещу обикновени хора, чието единствено престъпление е, че са привличани от хора от същия секс. В края на краищата тази тема е внесена и от колониализма и ние трябва много внимателно да реагираме, за да не се поставим, да не отдалечим от себе си съответните правителства. Би следвало да се помисли къде да отива помощта, дали към централните правителства или по-скоро представител присъства на гражданското общество. Благодаря. Сега, като автор, господин Ромева. Отново сме принудени да обсъдим приемането на, на закона за борба с хомосексуалността в Уганда и закона за бранява бракът между лица от един и същи пол в Никерия. Тези два закона нарушават човешките права и водят до потъпване устройството на хората. и сексуалната ориентация и половата идентичност са сред основните човешки права, а двете държави напълно ги пренебрегват. Чрез приемането на тези два закона на правителствата на Уганда и на Нигерия не изпълват своите задължения за спазване на демокрацията, основните права и правовата желания и правовата държава, в които са записани в член 96.1 от споразумението от Котону. Ето защо ние привикваме, ние призоваваме комисията да започне преговори заедно с Уганда и Нигерия по член 96, параграф 1 на споразумението от Котону за евентуално изключване на страните от това споразумение, докато те не променят своите закони. Благодаря ви. Благодаря. В качеството си на автор за две минути ще се изкажа господин Репо. Председател. С тази резолюция ние приканваме спазването на а, основни права за всички. Никой не трябва и не може да живее в а, страх само заради сексуалното си, сексуалната си ориентация. В някои страни обаче сексуалната ориентация се счита за престъпление и а, лицата с които а, имат друго сексуална ориентация могат да бъдат осъдени на смърт. Подобно подобни деяния са престъпни в Уганда и Нигерия. С ние трябва да се позовеме на споразумението от Котону, за да а, а, предогов... да предоговориме а, условията за развитие. Средствата трябва да бъдат пренасочени от а, ръководните от властта, от правителството към неправителствените организации. Целият народ не може да стане жертва и не трябва да понася последиците от подобни е, деяния. Е, ние същевременно трябва да помогнем на всички от тези, които защитават правата на ЛГБТ и в тези страни трябва непременно и в най-кратки срокове да бъдат заличени от тези разпоредби, които превръщат хомосексуалността в престъпление и които всички държави членки са длъжни да спазват поетите международни ангажименти. Сега Давам думата на госпожа. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Ние сме принудени да вземем мерки е, в е, реакция на законодателството, което се приема в Уганда и Нигерия, което разпорежда много строги присъди за хора с различна социална ориентация. Ние в, е, член 96 от споразумението от Котону се предвижда и клауза за човешки права. В е, момента екстремисти в Штатите е, подсилват дебата и създават условия за преследване на вещи, като преследване на вещите за тези лица. За някои е, страни членки вече са забрани, замразили помощта си за развитие за тези страни. Това не е, е действие, което е желателно, но в края на кращата нямаме избор, защото не искаме обикновени хора да страдат повече, отколкото страдат така или иначе. Толкова много хора са, за, са засегнати от корупция, от недоразвитост, от недостатъчно образование, от екстремизъм. И това са хората, които трябва да обгърнем в нашия диалог по тези теми. Но ние трябва да се придържаме към европейските си ценности, както и към международните договори, които са подписали съответните африкански страни. Те трябва да спазват всички човешки права. Благодаря. Господин Соник, също автор, имате една минута. Подинча здецидована интервен. Благодаря ви. Ние сме, сме твърдо решени да предприемем мерки срещу Уганда и Нигерия и да осъдим законите, които те приеха през декември миналата година. Не можем да приемем факта, че страни, които политически си сътрудничат с нас, в областта на търговията и обществената помощ за развитие нарушават правата на човека толкова мащабно, както го правят в момента Уганда и Нигерия. Мога да ви дам пример за присъда от 10 години затвора за лица, които са решили да се срещнат в рамките на организация, работеща с ЛГБТ общността. В 12 провинции в, но, в Нигерия всякакъв, всякакъв всякакви отношения между лица от една и същи пол може да доведе до прилагане на смъртно наказание. Трябва да предприемам санкции, включително и в рамките на споразумението от Котону. И аз призовавам Европейския съюз да се намеси на следващата среща на високо равнище на споразумението от Котону. Благодаря ви. Последно сказване в качеството на автор госпожа Вержа, две минути. В това, което се страхувахме и кое, за което се опасявахме, стана в Уганда. На 24 февруари бе е, прият е, закон е, за преследване на хомосексуалистите ти. Президента каза, че един гей е болен човек, който трябва да бъде, да бъде убит. Първите жертви на този закон вече бяха осъдени на 15 удара с бич. В тази страна хомосексуалността винаги е била а, ограничена и преследвана, но днес вече сме свидетели на преследване на вещици. Евангелийски и католически американски проповедници е, са създали е, подобен е, климат на е, издайничество. Повече от 200 души станаха жертви на публикуване на своите снимки и имена. Тези е, приятите нови закони потикват хората да издават е, свои съседи, свои приятели, е, Знае, знаеме, че също, същевременно законодателството не е много ясно, а правните праз, празнини спомагат за насилствени действия. Нигерия и Уганда трябва да прекратат подобни практики и да отхвърлят закони, които противоречат на ангажиментите, които те са приели в световен, в международен мащаб. Трябва да вземем мерки и да помогнем на неправителствените органи... организации да се борят срещу обскурантизма и срещу законността. Благодаря, Мари Кристин. Имаме няколко изказващи се от името на политическите групи. Господин Дарик Вонан от името на социалистите и демократите. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Нигерия и Уганда е, при, са приели закони, които налагат все по-тежки санкции срещу хомосексуалността. В този диалог се повдига и в някои страни членки и е, санкциите започват да стават реалност. Е, подозираме, че подобно законодателство се въвежда от политически лидери, които искат да е, отвлекат вниманието от реалните економически и социални проблеми. Ние не можем да останем безмълвни в такъв смисъл и да трябва да покажем, че сериозно се отнасяме към човешките права. Но въпросът е какво може да направи Европейския съюз. Според мен решенията трябва да дойдат от европейско ниво, а не от отделните страни членки. Има възможност в бъдеще, евентуално да се опитваме да реагираме по въпроса не само с консултации по споразумението от Котону. Е, има среща на върха между Европейския съюз и е, страните от АКДБ и там можем да повдигнем въпроса. Също така в политическия диалог е, на 28 март с Оканда. Може да се повдигне въпроса в началото на април. Има среща на върха с е, Африка. Е, може също така да се замразят и плащанията към тези страни, но, както казах, най-добре ще е, както се каза и тук, да се насочат парите към неправителствени организации, особено тези, които се занимават с образование и здравоопазване. Трябва да насърчим също така и Афро... Африканския съюз да поеме в своя ръце, да покаже лидерство, за да не се разпространи този проблем в е, е, този континент, континент, защото навсякъде хората да заслужават да бъдат спазвани техните права. Благодаря от името на Зелените за една минута, госпожа Корнелисън. Благодаря ви, господин председател в един момент трябва да докажем, че правата на човека наистина са приоритет за Европейския съюз. В Уганда и Нигерия правителството взе съзнателно решение да дискриминира и дори да инкриминира лицата ЛГБТ. Това решение не беше спонтанно, а беше добре обмислено, въпреки всички протести на националните и неправителствени НПО, министрите външни работи на Европейския съюз, от наша страна и от страна на другите европейски институции. Днес в Уганда и в Нигерия ЛГБТ и лицата могат да бъдат арестувани и пащани в затвора за години наред, както и техните близки. В Нигерия положението е също толкова ужасяващо. И това вече, тези мерки вече доведоха до засилване на насилието и дискриминацията срещу тези лица. И заключението може да бъде само едно. Уганда и Нигерия не спазват своите задължения съгласно споразумението от Котону. Ето защо трябва да започне подготовка за изключването им от споразумението. И трябва да преразгледаме помощите, които отпускаме на правителствата на тези държави. В противен случай, явно, че тук просто си говорим празни приказки. Благодаря ви. И последният господин Обермеер от името на неувързаните. Благодаря, господин председател. Можем ли да си помислим днес, че хомосексуалността в Уганда, в Нигерия се наказва със смърт. В 12 страни, където властва шарията, подобно поведение се преследва и наказва със смъртна присъда. Ние трябва да направим необходимите заключения. Средствата насочени към тези пари, към тези страни не трябва да бъдат насочвани към властите, а към неправителствените организации. По време на срещите с представителите от АКТБ можем да поставиме условия, тъй като тези държави, тези страни са поели задължения в областта на човешките права и когато всички дипломатически инструменти и методи биват бъдат изчерпани, просто тези две страни трябва да бъдат изключени от споразумението от Котону. Благодаря, скъпи колеги. 6 е, желаящи искат да се изкажат в рамките на посъдата по, стру... по спонтанно изказване. Но наистина само по една минута, защото ще прекъсвам господин. Благодаря. Аз съм съгласен с предложението, защото случващото се в Уганда и Нигерия не може да бъде прието да се наказва хомосексуалността с драконовски и дискриминаторни е, мерки не е възможно. Ние трябва да помислим и какво да се прави с помощта, която отпускаме и най-малкото да не я даваме на централното правителство, а на неправителствени организации. Трябва да се обърнем също и към президента на Уганда който се позовава на медицински експерти, които твърдят, че хомосексуалността не е наследствен признак. Определено тук е, трябва да проведем и образователни е, мерки. Е, от... Ние сме постигнали доста успехи в това отношение в други страни. Можем да се опитаме да направим това и в Уганда. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Отеринг. Благодаря ви, господин председател. На 16 януари приехме резолюция, която осъжда решението на Уганда и на Нигерия да обявят за престъпление хомосексуалността. В новото законодателство се твърди, че хомосексуалните бракове, хората, които присъстват на тях и са свидетели и всички организации, които подкрепят ЛГБТ общността, извършват престъпление. Това, този закон нарушава основните права на човек и споразумението от, от Котону. Европейския съюз като донор на средства за тези държави трябва да гарантира, че те изпълняват основни основните човешки права. Ето защо аз призовавам Европейската комисия да преразгледа споразумението за партньорство с тези две страни. Освен това, всяко бъдещо споразумение между Европейския съюз и трети страни трябва да съдържа специфична клауза, в която се изисква спазването на основните права, включително и недискриминация въз основа на сексуалната ориентация. Сега давам думата на госпожа Морвай. Uh, Благодаря, господин Руева и други. Много ви моля, отговорете на въпроса ми. Как, как, как избирате е, тези случаи, които обсъждаме тук? Нека да ви разкажа нещо. В, в Съединените щати един е, саудитски дипломат е, твърди, е, че е бил обект на насилие в неговата страна и е поискал политическо убежище в Съединените щати, но Съединените щати са му отказали това политическо убежище. Е, Съединените щати, голямата, голямата страна, дори след е, изказванията и разкритията на Сноудън, е, са отказали убежище на един преследван човек. Това няма ли да може да бъде обсъдено тук в Европейския парламент? Госпожа Корхола има. Благодаря, господин председател. Ние трябва да помислим какви са принципите на отпускане на помощта за развитие. Какво да правим, ако страната, която я получава, нарушава човешката права. Швеция, Норвегия, Холанда са готови да замръзят помощта си за Уганда и други страни са готови да го направят, готови са да подкрепят и замразяване на европейската помощ. Ние трябва да подкрепяме неправителствените организации, защото за тях е изключително трудно да се борят. Ако те е, работят за правата на хомосексуалистите, ги заплашва затвор. И във всички наши външни политики не трябва да забравяме, че всички страни имат задължението да се борят срещу дискриминация на своите граждани. Благодаря. Сега давам думата на господин Борис. Bardzo dziękuję. E, musimy wspólnie ocenić. Много ви благодаря. Смятам, че трябва да преразгледаме споразумението от Котону и възможността за налагане на санкции. Смятам, че решението на двете страни нарушава правата на човека. То е пример за незачитане на принципа на дискриминация въз основа на сексуалната ориентация. Затова смятам, че трябва да прекратим отпускането на плащ контекста на, на помощи, в контекста на помощта за развитие и да насочим подкрепата си към неправителствените организации. По този начин ще изпратим ясно посланията си страни, че не могат по подобен начин да си позволяват да не спазват споразумените с Европейския съюз. Трябва да обсъдим дали и помощта за развитие трябва да бъде обвързана с спазването на договореностите между Европейски съюз и тези страни. Затова аз ви призовавам да обмислим прекратяването на тези плащания и пресочването на средствата към НПО. Благодаря. Сега последното изказване е на господин Силвестри, Имате една минута. Дами и господа, закона срещу хомосексуалността прият от Уганда и от е, Нигерия е несправедлив, несправедлив закон. Ние трябва да осъждаме подобни начинания. Но винаги има такива които използват подобни обсъждания, за да прокарат а, своите е, становища, както това стана в годишния доклад за гражданските права, който парламента прие. Аз мятам, че наистина трябва да защитиме правата на е, общността ЛГБТИ, но тя може сама да се защити, но има много деца, които не могат да надигнат глас и ние трябва да защитим техните права. Благодаря, господин Силвестрис. И сега е, господин Левандовски от името на комисията. Господин председател, уважаеми колеги. В момента дискутираме е, едно законодателство, което вменява в престъпление хомосексуалността в е, Уганда и Нигерия. Като става дума не само за дискриминация срещу лицата с различна сексуална ориентация, ние заемаме много силна и принципна позиция срещу всички форми на дискриминация. Приели сме през юни 2013 година насоки за защита на всички човешки права, включително на общността ЛГБТИ за да защитим хомосексуалните лица срещу дискриминация. Уганда и е, Нигерия приемат законодателство, което нарушава принципа за универсалност на човешките права. Това е нашата позиция. Нашата позиция е, че традиционни е, навици и култура не могат да бъдат оправдание за е, дискриминация. За това ние е, парламента призовава да се задейства член 96 за консултации с Нигерия и Уганда. Но по наше гледище непосредственото задействие на този член ще е преждевременно. Ние сме в процес на диалог и много открита дискусия с властите от Уганда и Нигерия. Ще се срещнем, по, за да обсъдим политически, в рамките на политически диалог по член 8 от Котону. Освен това, през юни ще има и други възможности. Господин Дерек Вон спомена това. Освен това, от нашия бюджет няма да се правят директни плащания, т.е. практически ние замразяваме средствата. Очакваме, че резултатите от тези среща ще бъдат изключително решаващи за отношенията ни с двете страни Нигерия и Уганда по силата на споразумението от Котону. Те ще определят и нашите последващи стъпки. Благодаря, господин комисар. Шест проекто резолюции сме получили. Приключваме дебата и ще гласуваме след няколко минути, когато приключим и с третата точка от нашия дневен ред която е на подобна тема. Става дума за сигурността и трафик на хора в Синай.